Okay, very well then, despite some... Добре. Въпреки, че има някои други колеги, трябва да започнем, защото имаме е, много неща в дневния ред. Първо трябва да приемем дневния ред, ако няма възражения. Проекта за дневен ред се приема без изменения. Моля да запазите тишина, каквото имате да го обсъждате извън залата. Please leave the room. Those who are not, please, please. Yeah, thank you so much for leaving the room. bye bye. Благодаря ви, че напускате залата. Almost there. So item three in our agenda. Трета точка в дневния ред. Промени в секретарията на ЕНВИ. Радвам се, че Джакомо Фасина се присъедини към секретарията на ЕМВ от Генерална дирекция Експо. Господин Каневски и госпожа Нойман ще напуснат секретарията от 1 януари от името на Комисията по околна среда. Благодаря и на двама им за подкрепата през последните години и им желая успехи. Thank you. Uh, По езиковия режим има е, превод на, езици, на всички езици с изключение на естонски, латвийски, ирландски и евентуално датски. Досиетата са налични в електронната система, в приложението и митинг и заседанието се предава по интернет. Четвърта точка в дневния ни ред също е гласуване. Мисля, че сте доста изморени, но ще минем по него бързо, защото не е дълго гласуването. Ще гласуваме по реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Проверка. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Накрая гласуваме по целия текст по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не, не още. Много сте бавни. Push the button. Okay, I have to Край на гласуването. Приема се поздравление на докладчика. Пета точка е гласуване по Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури. Докладчик е Дьорд Хелвени. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се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 против, въздържали се проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 за, против, въздържали се, приема се 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се 39 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, Против, кой е против? Моля да вдигнете добре ръце. Въздържали се. Проверка. По изменение 40. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 42, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, отпада. Изменение 15 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се. Проверка. Closed. Край на гласуването. Приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се 58 за. Не. Изменение 58, първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 62. Close. Край на гласуването. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка ли искате? Добре. Моля, гласувайте по 77. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 80 част 2. За. Против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 Close. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Не виждам гласуването на НП. Още веднъж 8-8 за. Против. Въздържали се. Проверка. Vote Край на гласуването. Приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 90 за, против, въздържали се, отхвърля се 89 за, против, въздържали се, приема се 91 за, против, въздържали се, приема се 96. Отпада. Всъщност три изменения отпадат. 94 разделно по първа част за, против, въздържали се. Проверка. Не вдигате добре ръце. Край на гласуването. Приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Би било добре, ако вдигате добре ръце. Когато се гласува с дигане на ръце, е добре да си вдигате ръцете. Край на гласуването. Но отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Проверка. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 за. Против въздържали се, отхвърля се 98 за, против, въздържали се, отхвърля се 99 за, против, въздържали се, отхвърля се 100 за, против, проверка. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст по електронен път. Closed. Край на гласуването. Приема се Поздравления на докладчика и е, благодаря за подкрепата. Uh, so may I ask you those who want to leave us? И така, онези от вас, които искат да напуснат залата и започват да празнуват, моля да напуснат възможно най-бързо. Uh, Благодаря. Продължаваме с шеста точка от дневния ред. Европейски семестър за координация на економическите политики, годишен обзор на растежа за 2018. Веднага давам думата на докладчика от НП, господин Мело. Wakey, wiki, <laughs> floor is yours now. Имате думата. Please, colleagues, let the rap... Моля, колеги, да дадем възможност на докладчика да направи встъпителните си думи. Uh, in Portuguese. Ще продължа на португалски. Дебата около европейския семестър е възможност да обсъдим екологичните и социално-економическите политики в рамките на устойчивото развитие. Надявам се, че документа, който предлагам, ще представлява една изходна основа, благодарение на която да надградим с нашата работа. Първоначално трябва на практика да се прилагат принципите в Европейския социален стълб и всички е, европейски институции и държавите членки са се ангажирали за това. На следващо място, здравето, което само по себе си е ценност, може да засили социалното сближаване и просперитета. И а, в а, рамките на на текущото положение, трябва да защитим социалната защита с повече национални способи, но и също така да засилим европейския капацитет за това и конкретно в борбата срещу горските пожари и други. В момента в Европа има суша, урагани, особено суша в южната част на Европа. А, има природни бедствия и това означава, че трябва да си поставим по-амбициозни цели. Затова искам от комисията тя да установи стратегия за устойчиво управление на горите и повече адаптация към изменението на климата. Докладчик сянка от социалистите и демократите не е тук. Екаре не. Е. От Обединената левица също не. Е. Той иска да вземе думата от членовете? Не виждам някой да иска да вземе думата. Тогава, тогава я давам на комисията. Благодаря, надявам се, че ме чувате, защото не виждам микрофон, но може би може би парламентът е станал толкова модерен, че вече няма видими микрофони. Добро утро на всички. Аз съм а, директор от комисията, който се занимава с изпълнението и подкрепата за държавите членки в рамките на Генерална дирекция околна среда. Комисията благодари на е, Комисията на Европейския парламент по околна среда за подкрепата и е, за това, че разглежда този въпрос и разглежда екологичния аспект в годишния доклад за растежа наистина е, годишния обзор на растежа и европейския семестър трябва да станат по-екологично насочени. Имаме някои коментари по проекто становището, което се предлага. По точка 1 Проектостановището призовава за нов модел за развитие за структурни реформи и селективни инвестиции в стратегически области. Вероятно си спомните, че комисията в съобщението си за европейския семестър от 22 май тази година посочи, че целите за устойчиво развитие са неразделна част от европейския семестър. Годишният обзор на растежа за 2018 година е по-целенасочено към устойчивия растеж и там се казва, че инвестициите за засилване на екологичната устойчивост могат да увеличат продуктивността в цялата економика, да подобрят ефикасността на ресурсите и да намалят разходите, външните разходи и влияние. Също така в обзора се споменават целенасочени инвестиции в, здра... в здравеопазването и економиката в кръг, които да увеличат заедостта и економиката. Обществените поръчки, инвестициите в водна инфраструктура, биогоривата и биохимичните продукти са някои основните примери, по които ще се работи. Така че ние молим за подкрепата от страна на Комисията по околна среда, като ни насърчи в тези области. В точка 8 от проекто становището комисията е призована да приеме устойчива стратегия за горите. Комисията признава, че устойчивото управление на горите е много важен въпрос и горите трябва да станат не просто по-устойчиви на ефектите от изменението на климата, но и да използват потенциала си, да се използва потенциала им за смягчаване на изменението на климата, тъй като те с въглеродни поглътители. Тези промени имат много важно място в новите стратегии, конкретно стратегията за горите, плана за действие за природата, био, е, стратегията за биоразнообразието и тази за адаптиране към изменението на климата. Определени инструменти за финансиране съществуват за подкрепа на тези стратегии. Директивите за природата, финансирането за развитието на селските райони и други такива инструменти. На 23 ноември тази е, година Предвид разпространяващите се рискове от горски пазари, пожари в Европейския съюз, комисията предложи създаването на нов спасителен резерв като част от мерките за гражданска защита и да се засили подготвеността за бедствие на Европейския съюз и като цяло механизма за гражданска защита. Основното предизвикателство е всички тези цели да са приложени на практика сметка за това ви насърчаваме за едно по-устойчиво управление на горите и по-добро опазване на горите. Така че като цяло коментарите ни вървят в две посоки. Обръщаме се към Европейския парламент и Комисията по околна среда с молба да подкрепи включването на по-конкретни области в точка 1 от проекто становището. И втория ни коментар се отнася до предложението ви, отнасящо се до горите, което ние силно приветстваме. Благодаря ви за подкрепата. Have I seen a, another hand from commission or I'm mistaken? Друг представител на комисията иска ли да се изкаже? Заповядайте. Имате думата за кратък коментар. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като колегата се изказа много подробно по редица теми. Искам само да благодаря на вашата комисия от името на генералния секретарят на ресорната генерална дирекция на комисията. Отблизо следим процедурата тук в парламента. Вашето становище ще ни бъде много полезно в бъдещата ни работа. Благодаря. Благодаря. Докладчикът не иска да се изкаже какъв е графикът. Крайният срок за внасяне на изменения е 13 декември тази година, 11 часа. Измененията могат да бъдат внесени само на английски. Предстои да гласуваме между 22 и 24 януари едната година. Гласуването в комисията ЕКОН е насрочено за 22 февруари 2018. Нека проверим дали следващият ни гост вече е тук. Ако е тук, ще можем да продължим с следващата точка. Първо ще трябва да изчакаме малко, за да ни информират дали господин Рази вече е тук или не. Um, uh, Председателят, продължаваме с точка 7 от дневния ред. Ежегодна размяна на мнение с Гуйдо Рази, изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата ЕМА. Тази годишна размяна на мнения е част от редовния ни диалог с ЕМА. Радваме се, че днес имаме възможност да обсъдим работната програма на агенцията за 2017 и 2018 година. Вероятно ще получим информация за промените в някои държави членки. Веднага с удоволствие давам думата на Гуидо. Благодаря, господин председател. Господин председател, госпожи и господа, добро утро. За мен е голяма чест отново да съм сред вас и да ви докладвам за работата ни през изминалата година. Нека се възползвам и от възможността да благодаря на госпожа Билиана Борзан за доброто ни взаимодействие. След повече от година, белязана от огромна несигурност, тази несигурност поне от части вече бе разрешена. Най-накрая узнахме, че предстои да се преместим в Амстердам. Преместването на мрежата по лекарствата и подготовката за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз изключително затрудниха работата ни. Над 40 наши служители вече работят единствено и само по това, поради което не могат и да изпълняват обичайните си функции. Всичко това се добавя към съкръщението на персонала, което бяхме принудени да осъществим през изминалите 5 години. Въпреки постоянното нарастване, както на натовареността, така и на бюджета За Затова, според мен, не бихте били изненадани, ако ви кажа, че повечето от дейностите ни вече са засегнати. На вътрешно ниво трябваше да намалим броя на обученията и на одитите. Трябваше също така да отложим и така необходимото актуализиране на информационно-технологичната си структура тъй като трябваше приоритетно да заделим служители за работа по важни дистанционни проекти в целия Европейски съюз. За целта трябваше физически да преместим част от информационно-технологичната си инфраструктура. На външно ниво вече намалихме темпа, с който предоставяме данни от клинични изпитвания. Това са данните, на които се основават препоръките ни. Освен това, трябваше значително да намалим броя на срещите и конференциите с ключови действащи лица и партньори. Освен това, трябваше временно да преустановим работата по плановете за европейски веб-портал за обществено достъпна информация за всички лекарства, разрешени в Европейския съюз. Към момента, може би, никой не е забелязал, че се е случило всичко това, защото си поставяме приоритети. Мога също така да ви уверя, че продължаваме със същата ангажираност да изпълняваме работната си програма. При все това всички трябва да бъдем подготвени за това, в бъдеще качеството и ефикасността на работата ни да бъдат засегнати. Последиците ще станат видими в бъдеще. Въпреки всичко това, тази година съм особено удовлетворен, тъй като бяхме в състояние да изпълняваме основните си функции, спазвайки стандартите и постигайки качеството, което очаквате от нас. Нека сега опиша какво успяхме да постигнем. Така, например, преди две седмици бе подновена и усъвършенствана системата Юдра Vigilance. Тази информационна система е в основата на сигнализирането за подозрения за странични ефекти на лекарствените средства в Съюза. Новата версия на системата значително улеснява сигнализирането и анализа на информацията, което пък ще повиши безопасността на пациентите в Европа. През септември в Агенцията по лекарствата проведохме първото публично изслушване. Ето какво каза вашата колега Линда Макаван, която участва в това изслушване. Предоставянето на пациентите на платформа така че да бъде чут гласът им, бе правилното действие. Съгласен съм с нея. Искам да благодаря на вашата парламентарна комисия за ключовата роля, която изиграхте при подготовката на това изслушване. Освен това, работим и по-активно за ранно взаимодействие с разработващите лекарства с цел наличност на по-добра информация. Мисля, че през 2017 година ще постигнем рекорден брой научни становища. В рамките на тези процедури все по-активно работим с пациенти и с органи за оценка на здравните технологии. Всички тези постижения, според мен, ни поставят в благоприятна позиция сега в навечерието на по-малко от 16-месечния преходен период преди преместването ни в Амстердам. Градът отговаря на много от очакванията ни. Там има, например, много добри връзки и повечето от нашите служители вече са заявили, че биха се преместили в Амстердам. Но Нека не се лъжем. Преместването на такава голяма организация в друга държава е изключително сложна задача меко казано. Тази задача допълнително се осложнява от краткия срок, предвиден за преместването ни. Би следвало да напуснем Лондон преди 29 март 2019 година. Оптимист съм, мисля, че ще се справим, но има много пречки, с които трябва да се справим. Към момента най-голямата пречка е, че към момента на преместването ни, новата ни сграда в Амстердам все още няма да е готова усилено и тясно си взаимодействаме с холандското правителство с цел намирането на подходящо преходно решение. Това е изключително важно, тъй като настаняването ни в преходна сграда ще бъде много важно за непрекъснатостта на работата ни от март 2019 натат. Другата голяма неизвестна е колко наши служители в крайна сметка ще се преместят в Амстердам. Вътрешните ни проучвания показват, че до 81% от служителите ни биха били готови да го направят но това е по най-оптимистичния сценарий. Дори по най-оптимистичния сценарий ще загубим около 20% от служителите си, т.е. около 200 души. Това ще се отрази на дейността ни, тъй като става дума за загуба на служители в много голям мащаб. Освен това, към момента не знаем кои наши служители ще се преместят реално в Амстердам. Тоест не знаем какъв експертен опит в бъдеще ще загубим. За да се подготвим да попълним тази липса, ще са ни необходими години. За да сме подготвени, трябва да планираме много внимателно работата на Европейската мрежа за лекарствата. Отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз означава, че натовареността ще трябва да бъде преразпределена между останалите 27 държави членки. През изминалата година извършихме анализ с цел установяване на потенциалните липси на експертен опит, пред които ще сме изправени. Много държави членки вече направиха инвестиции взеха решения за назначаване на персонал, за да се попълни липсата, която ще възникне след излизането на Обединеното кралство. Съвместните усилия на ЕМА и държавите членки, според мен, ще ни дадат възможност да продължим да изпълняваме основните си функции. Някои области обаче ще бъдат засегнати. Така, например, ще трябва да ограничим взаимодействието си с заинтересованите страни, да намалим броя на одитите и на обученията. Вероятно ще трябва да отложим или забавим темпа на прилагането на важни законодателни актове, като регламента за ветеринарните лекарства, директивата за защитата на данните, и законодателството за медицинските изделия. Ще трябва да отложим и прилагането на плана за действие за лекарствата за модерни терапии. Вероятно ще трябва да отложим и взаимодействието си с омбудсмана в областта на ранното ангажиране. За нас това е разочароващо, тъй като ние сме сред онези институции, които могат да се възползват от категоричния подход на омбудсмана при усъвършенстването на административните практики. Неодавнашната положителна оценка, която даде омбудсмана на ваксините ни за човешкия папиломен вирус, показа колко са важни констатациите на омбудсмана с оглед на доверието към работата ни. Преди да приключа, господин председател, госпожи и господа, нека изтъкна, че сме в най-критичния момент от работата на ЕМА в цялата и 22 годишна история. След преместването ни в Амстердам имаме разумни основания да очакваме, че няма да има криза с общественото здраве, няма да има недостатъци при контрола върху безопасността на лекарствата, нито пък значителни забавяния при издаването на разрешителни за лекарства. Но за всичко това ще трябва да платим съответната цена, като ограничим дейността си в други области. Все още има много неизвестни. Все още не знаем кои служители ще се преместят с нас в Амстердам, поради което и разчитаме в бъдеще на вашата подкрепа. Думата има госпожа Капезон Руис, която ще се изкаже от името на нашата колега за контакт, госпожа Борзан. Благодаря. Благодаря много за представенето на ЕМА. Аз разбирам добре трудностите, които се причиняват от преместването и трябва наистина да се работи, така че всичко да се извърши достатъчно гъвкаво и да е добро за Европейския съюз. От моя страна ми се искаше Барселона да приеме агенцията – но такива са времената, че това не стана. Имам въпроси, които бих искала да ви задам. Интересуваме как ще се справите от една страна с празнините и от друга страна недостатъчните проучвания. ЕМА извършва централизираните удостоверения – това е важно за определени лекарства и тъй наречените лекарства сираци. Знаем, че те трудно се разработват от отделните държави членки, защото цената им е твърде висока и няма как да се покрие от гражданите. Все повече и повече Дейността на агенцията се специализира, а ние искаме да стимулираме разработването на такива по-особени лекарства. Същевременно знаем, че ако мислим дългосрочно, то прецизно насочената медицина ще бъде много важна. Това няма да се промени от днес за утре, но ще има един много по-добре разработен микроподход. Затова мисля, че може би трябва да се направи един преглед, да се мисли как може агенцията да бъде устойчива економически и политически, тъй като ние няма как да осигурим всички тези стимули при толкова много нужди на хората, освен ако не ни подкрепят гражданите. Може би, освен това, трябва да се стимулира не всичко, а да се работи изключително в определени пазарни ниши. Трябва също така да се борим с антимикробната резистентност. Необходимо е да бъдем и особено предпазливи защото знаем, че има най-различни проявления на тази резистентност. Ме ме интересува как средносрочно и дългосрочно вие виждате устойчивостта на агенцията, що се отнася до този набор от стимули. Трябват ни също така и нови ваксини но знам, че в Европа сега се води кампания, която много ме притеснява. Кампания на хората, които са против ваксините. И това означава, че част от населението няма да бъде иммунизирано срещу много важни болести. Необходимо е, според мен, да има кампания за прозрачност, да се обяснява какви са точно ефектите от ваксините. Ние трябва да се опитаме а, да отговорим на тази отрицателна кампания. Благодаря. Много ви благодаря. Корнелиус, заповядай. Господин Лизе, благодаря господин председател, благодаря господин Рази за изложението ви. Наистина, Разбирам, че преместването на Ема от Лондон в Амстердам занимава всички в момента. Преди няколко месеца разговаряхме с вас по телефона. Тогава казах, че трябва да се намери ново място, което да е привлекателно за високо квалифицираните ви служители. Не всички градове са подходящи в това отношение, а трябва служителите ви, всички или почти всички да могат да се преместят от Лондон. Разбираемо е за това, че мислите по въпроса за това как да организирате най-добре преместването, но не мога да разбера защо говорихте единствено и само за това до сега. И ние тук всеки ден се занимаваме с Брексит. Бихме могли по цял ден да разговаряме по въпроса, но гражданите очакват от нас повече. Очакват от нас не само да говорим за Брексит и проистичащите от него проблеми. Трябва да сме в състояние да действаме, да си поставяме политически приоритети и да решаваме проблеми. Очаквам това и от Европейската агенция по лекарствата. Госпожа Кабесон Руис се спря върху редица проблеми, които са от интерес както за нашата комисия, така и за пациентите. Затова, моля, престанете да говорите само за Брексит. Нека започнем работа по реално съществуващи проблеми. Искам да спомена нещо, което каза и госпожа Кабесон Руис. То е изключително важно и за мен и очаквам от вас ясна позиция. Става въпрос за антимикробната резистентност. Вече не веднъж сме обсъждали този въпрос с вас и тук в комисията. Не може единствено и само да говорим по темата и да бездействаме. Европейският парламент на няколко пъти е призовавал комисията да установи система, за разработването на нови антибиотици. Сложен е този въпрос. Отговорът не е еднозначен, но трябва да намерим решение. Независимо от това колко добре регламентираме и използваме антибиотиците, ще се стигне до положение, за което вчера говорих с един микробиолог. Тоест, ще има бактерии, които ще са резистентни на всякакви антибиотици. Вече от няколко години говорим за пускането на пазара и строгото регламентиране на антибиотици. Какво узнах наскоро от госпожа Гростет, което наистина много ме оплаши. Разговарях по въпроса и с господин Юнкер. Узнах, че комисията не възнамерява да излезе с законодателни предложения. Още повече се оплаших, като разбрах, че от месец юни идната година нататък комисията повече няма да излиза с законодателни предложения. Тоест, през идните три години няма да има законодателно предложение, визиращо този проблем. Въпрос към Ема. Можем ли наистина през идните три години да бездействаме, да се примирим с още смъртни случаи? Не смята ли Ема, че трябва колкото се може по-бързо да се приеме законодателен акт, уреждащ и строго регламентиращ пускането на пазара на антибиотици, така че да се избегне възникването на положение, при което се стига до пълна резистентност. Нека най-накрая предприемем нещо, за да опазим човешкия живот. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Рази за това, че е тук, за да предостави актуализирана информация, свързана с преместването. Разбирам, че задачата е огромна. Може би тя ще се окаже още по-трудна заради недостатъчното време. Вие споменахте и възможността да не е осигурена още сграда за агенцията в Амстердам. Като се има предвид колко ще е трудно преместването и това, че Ема трябва да работи по толкова важни направления, ние си даваме сметка колко голям е проблемът. Това, което ме интересува обаче е дали се работи по възможен резервен план, ако се окаже, че физически няма къде да се преместите в Амстердам. Означава ли това, че може да останете по-дълго в Лондон, Просто ни кажете дали мислите за един такъв план. И още няколко въпроса, свързани с вашата работа като агенция. Прави са колегите да говорят за антимикробната резистентност, защото тя е много важна тема за парламента и конкретно за нашата комисия. Всички ние сме разговаряли с различни експерти и професионалисти. Разбираме колко голям е този проблем. Знаем каква е статистиката. В Европейския съюз, например, вече е изчислено, че тази резистентност ни коства милиард и половина. До 2050 година инфекции в резултат на такава резистентност сигурно ще причиняват 25 000 смъртни случаи годишно, както и много други щети. Затова ние го работим по доклад по собствена инициатива на нашата комисия интересуваме какво мисли Ема по този въпрос. Знаем, че пациентите, здравните работници трябва да разчитат на надежна информация. От друга страна, лекарите непрекъснато предписват антибиотици. Another question if I may, on a different topic. Um, I would like to focus now on... И още един въпрос. По регламента, съгласуван 2013 година. Доколкото разбирам, ЕМА първо трябва да си създаде базата данни. Този регламент за нас е много важен, защото той ще стимулира новите медицински изследвания и освен това ще имаме прозрачни резултати от клиничните изпитвания. Докъде е стигнала ЕМА по този регламент, какво можем да очакваме и какъв ще е графика, когато най-сетне се изготви базата данни на агенцията. И последен въпрос по бъдещото предложение на Комисията по здравеопазване, технологии и оценка – мисля, че Ема трябва да има отношение към едно такова предложение. Интересуваме как виждате вашето участие в предложението по оценката на здравните технологии. Благодаря. Сега давам думата на представителя който е член на борта на ЕМА. Благодаря. Той е представител на Европейския парламент. Мисля, че Ние сме в една необичайна ситуация, още откакто британския народ реши да напусне Европейския съюз. Сега Ема трябва да се премести от Лондон в Амстердам, което е огромно предизвикателство за изпълнителния директор и служителите. Аз бих казал, че се прави възможно най-доброто, работи се много меко. Почти невъзможно е обаче да се предвидят всички последици от преместването ще има промени, промени дори в състава на ЕМА. Изпълнителният директор, управителният съвет, на който съм член като представител на парламента, работят по тази тема. Всички ние си даваме сметка за какво става дума – Необходимо е агенцията и да се премести и да продължи своята толкова важна работа за Европейския съюз. Вече бяха повдигнати някои от въпросите. Голямата тема за антимикробната резистентност, например. Благодаря. Комисията желая ли да вземе думата? So, floor to commission now. Points, you know, raised, maybe... Благодаря. Предполагам, че професор Рази трябва да даде отговор на поставените въпроси. Господин професора ще направи заключението на нашата дискусия. Ако имате нещо да кажете, заповядайте. Исках да направя коментар по антимикробната резистентност. Трябва да уверя почитаемите членове на парламента, че антимикробната резистентност е един от приоритетите на парламента. Ние имаме целенасочен подход, целим да отговорим на всички проблеми и да следим новостите в резистентността. Даваме си сметка, че от една страна трябва да се работи по удостоверяването на медицинските препарати. От друга страна, при антибиотиците е необходимо да се разработят проекти, ние се учим от резултатите на тези проекти. Благодаря. Питер? Имаме малко време, затова. нека още веднъж да уточня какво исках да кажа. Уважаеми представители на Европейската комисия, уважаеми господин Рази, Естествено, че сме се запознали с плана за действие. Освен това и много внимателно слушахме до сега. Комисията излезе само с общи формулировки, например, че ще извърши проучвания. Не поема обаче ангажименти за законодателно предложение до месец юни идната година. А такова може да се направи, ако комисията и ЕМА побързат. Ако действително от юни идната година нататък вече няма да има законодателни предложения от страна на комисията, то в рамките на този мандат и през идните три години няма да има законодателство. Ще продължат да умират хора, защото не работим за справянето с проблема. Не е достатъчен планът за действие, прекалено е общ. ГД Санте през всичките тези години, откакто бе назначен господин Андрюкайтес и откакто господин Юнкер стана председател на комисията, не е излязла с нито едно законодателно предложение, в която и да е област. Единственото взето решение бе решението за преместването на седалището на ЕМАМ. Очаквам от Ема и от господин Рази да изразят становище. Съгласни ли сте, че не можем да чакаме три години преди да решим проблема? Комисията трябва да излезе с законодателно предложение в рамките още на този мандат. Не може да чакаме още 3 години. И аз това щях да кажа и сега ще дам думата на Гуидо Рази. Благодаря, господин председател. Опитах се да си запиша многото въпроси. Те не ме очудват. Мен също ме занимават тези проблеми. Ще се опитам да отговоря колкото се може по-изчерпателно, да предложа и някои решения. Започвам от антимикробната резистентност, тъй като това беше общото във въпросите на четиримата изказали се. Първо, ако трябва да направим връзката с Брексит, ще кажа, че това си остава приоритет в нашия план за бизнес последователността. Сега, като микробиолог, е, мога да ви кажа, че това лично ме занимава, защото става дума за тема, която е близка до мен, не само институционално. Освен официалните действия, ние предприемаме и други стъпки. 2006 до 2008 година ние имахме стратегия в ветеринарната медицина с конкретни насоки как да се наблюдава използването на антибиотици в Европа. Там имаше някои резултати. Имаме и друга инициатива, която се развива много добре. Става дума за много сложна задача. Ние искаме да стимулираме научните разработки, да дадем пазарни възможности, но стана дума за регламента, който би трябвало да улеснява, не да се превръща в допълнителна пречка – Ние сме в постоянен контакт с PMDA и FTE и сега продължаваме да работим с тях. Ако обаче регулаторите са на различно мнение, ще има още закъснение и ние трябва да се подготвим за тях. Знаем, че новите клинични изпитвания в тази област могат да имат полза от новите технологии, но трябва да се помисли за един по-адаптиран подход. Ние искаме да насърчаваме, да стимулираме, да използваме регламента именно за улесняване на новите развития. Много се радваме, че работим с служители от МАИ, защото тук е необходимо да има трансфер на знания. Дали, госпожа Дали ни попита за насоките, които ще предоставим. Това е едно от нещата, които можем да направим, но нашите правомощия са ограничени, тъй като държавите членки имат също своите лекари и здравни работници, но разбира се, ние можем да излизаме с съобщения. След това, ако ме попитате дали става дума за следващите 6 месеца или 3 години, не мога да ви отговоря веднага, защото нямам допълнителна информация, освен това, което знам от СЗО и ОИСР. Знам обаче, че има непрекъснато напредък, няма връщане назад – и не бива да се губи време, но иначе не мога да ви цитирам срокове. По другите въпроси имаше един много важен въпрос за финансирането на изследванията в областта на вакцините какво да се направи и по отношение на високите цени. Това, разбира се, е, е много над предела на прякото ни влияние, но ще се постараем да допринесем максимално в тази работа в рамките на нашите правомощия. Но така или иначе, каквото и да предстои, ние работим на, в, на два слоя, на два етапа. Първоначално се стараем да разполагаме с много солидни доказателства в момента на пускане на една вакцина. А на следващо място насърчаваме използването на регистри за а, генериране на доказателства, които пречестват одобряването на тези лекарствени продукти. Но разбира се, ако няма развитие в модела на ценообразуване, нашите усилия ще са напразни. Ние полагаме много усилие за оптимизиране на модела и на целия процес, но трябва да има нов модел на ценообразуването. brief uh, speech. Uh, we enjoy the highest... Освен това, също по тази тема, Because uh, when we sit at the table... Ние е, се присъединяваме много активно към здравната и технологичната оценка. Обикновено сме съгласни с 60-70% от всичко. Това е едно окоръжително начало, не, не изчерпва цялата тема, но е много добро начало. А, каква е позицията предвид а, от тази оценка и ЕМА? Връзката е следната. Ние съхраняваме голяма част от данните и идеята е тези данни да се използват възможно най-бързо и ефикасно, като това да става паралелно, не последователно. Ако колегите, занимаващи се с оценката HTA в началото на програмата, обсъдят с нас а, какво е положението и дали имат нужда от допълнителни доказателства. Това е много добре, а не да трябва да се чака от 5 до 16 години по-късно. С комисията работим, за да напреднем в тази посока. Мисля, че е добре да не се променят нашите правила, защото има определени граници на ползата, на съотношението полза-риск но в началото на разработването е добре да се реагира максимално. Това е в полза на научно-развойната дейност, на индустрията, на пациентите и на устойчивостта. Ето така гледаме на здравната и технологична оценка в нашата агенция. Не знам дали сега отговорих на всичко всичките въпроси. Предполагам, очаквате повече. Мога да развия някои въпроси повече, но искам да благодаря и на Лембер е, за продължителната подкрепа и също така с конструктивната критика в управителния съвет. Той винаги се стреми да се стига до решения. Разбирам, че думите му идват от е, опита му в ЕМА и му благодаря за това. Относно сградата. До... Имам памет в резерва до мен. Относно сградния фонд. Преместването с... в Амстердам ще наложи строителството на нова сграда. Строителство, което да започне и е, сградата да е готова през ноември 2019 година. Също така има възможност за временна сграда. Работи се с два екипа. Единият екип е постоянно в Амстердам, а Също така има холандски екип, който постоянно е в агенцията. И на следващата среща на управителния съвет, следващата сряда, очакваме да се вземе първата официална стъпка в тази насока. План Б може да има и планове до Я. Но така или иначе, всяка следваща стъпка ще може да се осъществи, ако Първия план не е напълно ясен и е, не е предмет на съгласие. Това мога за сега да ви кажа. Пропускам ли нещо? Поглеждам към колегата. Clinical trial regulation timeline. Sorry. Um, well, so far we do. Още нещо. До тук нямаме нови срокове, различни от тези, които представихме през юни месец. Комисията ни подкрепя постоянно и сега по регламента се навлиза в етап, при който започва да става ясно как ще изглеждат базите данни. Това е сравнително комплексно начинание. Е, потребителите на базите данни трябва да ги изпитват, но тук трябва да имаме предвид, че ще е, има гигантски работен е, поток. Ще се качат много регламенти, регламента за прозрачността, клиничните изпитвания, регламента за защитата на данните, както и има елемент на търговска поверителна информация. Всички тези елементи трябва да са съвместими с функционалностите, освен че и има 28 системи, които да се свържат с тази обща система. Предполагам, ще има някои бъгове, засечки в системата, някои функционалности няма да са напълно удовлетворяващи за държавите членки. И е, мога да ви кажа, че всички 27 държави членки може би имат различни очаквания. Ние сме оптимисти по принцип, но дори системата да започне да функционира, може да се окаже, че много държави членки още не могат да се свържат с нея, защото е, не няма някое решение или елемент, който да е съвместим с работния поток. Говоря за етични комисии и а, регионални подходи. Разбира се, не смятаме, че това задължително ще се случи, но го предвиждаме като възможност и когато започнем да изпитваме системата, да възникнат някои допълнителни изисквания, които могат да се въведат, но по отношение на сроковете, предполагам, че в идните седмици те ще бъдат по-ясни. Надявам се, че не забравих някой въпрос. Благодаря, професор Рази, е, Желаем ви успехи. И тъй като няма въпроси в точка разни, следващото заседание ще е на 11 януари в Брюксел. Благодаря на всички, че бяхте тук.